Colleagues, again, we beg excuses for the delay. Hard to avoid. Извиняваме се за закъснението, но ние говорихме за нещо много важно, за Европейската заповед за арест, така че си струваше да продължим до края, но сега без да се бавим повече, преминаваме към девета точка – адхок посещението на Либе Дева и Друа в Женева, глобалния форум за бежанците на ООН е проведен 15 до 18 декември. Целта днес е да чуем от членовете на тази делегация какви са техните заключения – Доколкото разбирам, госпожа Бьорк, която всъщност водеше делегацията, е болна. Може би ще я представи колегата Дюпонт. Благодаря, господин председателю. Вие казахте, че става въпрос за доклада за едхок посещението на Либе, Друа и Деве. Преди да представя доклада, ще кажа, че благодаря на секретарята и на делегацията на Европейския съюз, която е на място, която ни съпровождаше през цялото време. Затова всичко мина както трябва. Е, Глобалният форум за бежанците е първият форум, който е създаден след е, сключването на глобалния компакт, глобалното е, споразумение, като се предвижда обединяването на международни актьори, които да съдействат при закрилата, изграждането на инфраструктура, и оказване на помощ. Е, има водещи страни в е, глобалния форум, е, които представиха своя опит. Имахме и различни сесии, на които бяха обсъждани отделни страни от Африка и Латинска Америка. Обсъдихме и темата за хуманитарната помощ и по политиката за развитие. Ако нещо пропусна, колегите ще го допълнят. Имахме и много двустранни разговори в рамките на Европейската делегация с Норвежкия съвет, Шведския съвет. Във вторник имахме сесия, свързана с ситуацията на бежанците на място. Водихме и двустранни разговори с Оксфам. Имахме среща с представители на Швейцария, Уганда, Нигер, САЩ. Говорили, имахме разговори с ВКБОН и други организации. 800 представители имаше на отделните страни, на гражданското общество, на частния сектор – Водиха се различни разговори, за да се обсъди ситуацията и на бежанците, и на приемащите държави. Обсъди се и темата за преместванията и ам, беше обсъдена а, и темата за ам, помощта за развитие за оказване на помощ на приемащите държави. Е, обсъдихме нашите цели, които да бъдат включени в бъдещата програма и държавите членки и комисията трябва да засилят своя ангажимент и да се поемат отговорност на международно ниво, тази отговорност да бъде подсилена. Хуманитарното сътрудничество и помощта за развитие трябва да бъдат по-тясно обвързани. Те са части от миграционния пакет, който трябва да бъде приведен на преден план. Европейския съюз също трябва да допринася стабилността в размирни райони. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Бьорк не е тук. Тя също беше член на тази делегация. Благодаря ви. Сега останалите членове на делегацията могат да се изкажат. Виждам, че има желаещи. Госпожа Силвана Гонсалес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Имах честа да бъда член на тази делегация, която участва в глобалния форум за бежанците. Аз съм съгласна с, с госпожа Дюпон в нейното изложение. Тя говори и за обсъжданите теми. Ясно е, че не се изпълнява както трябва предложението за преразпределение. За това ние всички говорихме как да се изпълни това задължение. Докладът мисля, че отразява всичко много добре. Трябва да благодаря на секретарията на Либе, на Деве, на хората, които бяха с нас и се отнесоха много активно към нашите предложения. Беше включена и темата за отражението на измененията на климата върху мобилността, особено на хора от развиващите се страни. Освен това, ние искахме да се напредне по предложението за бежанци поради климата, нещо, което все още не е част от международното право, но според нас ние в Европа имаме отговорност, трябва да окажем закрила на милионите, които вече са вътрешно разселени, голяма част от тях други преминават границата и това заради климата. Проведохме най-различни заседания с съответните организации. Вече наистина има напредък по платформата за въздействието на природните бедствия. Някои държави членки са наистина в авангарда на тази инициатива. Мисля, че можем да подкрепим и това заключение на форума. Няма да говоря повече, само искам да кажа, че наистина работата на Дева и на Либе трябва да продължава да закриляме тези, които се оказват принудени да се преместят заради климата. Благодаря. Благодаря, госпожо Силвана Гонсалес. Вие сте заместник председател на ДВ. Не знам дали вие също искате да ни кажете нещо. Разбира се. importance of the work on cross-cutting internal and external policies and I think it's also very много беше важно, че ние говорихме за вътрешните и външните политики. Трябва да продължаваме да работим по тях с Либа и Деве за миграцията, разсеването, но и други теми. По отношение на форума, за нас имаше две основни теми – като комисия ДЕВА и парламент ние трябва да продължим да търсим решение на тези проблеми чрез международното право, глобалния пакт за бежанците, подкрепен от Европейския парламент и повечето държави членки. Този форум отдели внимание на важни теми преместването заради климата, необходимостта от НПО и споделяне на отговорностите. Трябва също така да работим и по обежището – Според мен е важно да говорим и за последователността при преместването, защото за някои държави членки е много лесно да приложат бързата процедура, но в други тя е много бавна. Благодаря. Господин Карем вие също бяхте член на тази делегация. Искате ли думата? Да, също искам да благодаря на организаторите. Отлична беше организацията. Срещите бяха взаимно обогатяващи на всички нива. Освен това, ние чухме изказванията на самите колективи от бежанци. Това беше много впечатляващо, защото всъщност ние вземаме решения за тях. До някъде ми липсваха представителите на държавите членки. Освен Германия нямаше много други представени. Не присъстваха министри, за жалост, а това е много важна тема за нас в Европа. Проведохме интересни разговори с канадската, нигерската делегация. Говорихме за Дъблинския регламент, за това, че той не функционира като процедура, защото има проблеми с преместването. Нигер също е изключия споразумение. Има хора, които трябва да бъдат екстрадирани от Либия. Франция е поела ангажимент да поеме 1350 бежанци, от тях 250 от Либия. Бяха поети такива ангажименти от страна на Германия. Това е независимо дали се работи с двустранно споразумение или глобално или многостранно споразумение, както предпочитаме в парламента. Основният проблем е приема и преразпределението на бежанците. Освен това, трябва да се говори за ролята на градовете за професионалното и лично приобщаване на бежанците. Те са на предна линия когато мигрантите пристигнат, законно или незаконно, те пристигат в градовете и кметовете са тези, които трябва да се справят. Затова и градовете трябва да имат по-голямо участие при вземането на решенията. И накрая мисля, че следващият форум е предвиден за средата на 23-та година. Трябва да работим много усилено, за да загърбим този проблем с миграцията. Според мен той не е с миграцията, а по-скоро с приема на мигрантите. Трябва да се работи не само от страна на комисаря за бежанците, но не трябва ние също да го правим и непрекъснато да работим с Либия. Благодаря, господин Карем. Имаше и други членове на делегацията, колегата Зимньок, Роб Рос, но не ги виждам в залата. Тук ли са или ги няма? Ако никой друг не иска думата, заключения не искате. Добре, това е всичко. Тогава благодаря. Това ни позволява веднага да преминем към следващата точка, но преди това да кажем довиждане на колегите от Деве и Друа, които бяха толкова любезни да дойдат за тази точка при нас. Yes? Mr. Chair, I'm sorry to, to interrupt this. Um... Съжалявам, че ви прекъсвам, господин председател. Знаете, че в Германия, в Ханао, имаше терористично нападение. Деветима са убити. Предполага се, че от крайно десен. Исках да се обърна към членовете за минута мълчание, защото Германия е потресена. С ваше позволение, ако може, нека за момент да. Благодаря ви, благодаря ви наистина за това предложение. Съжалявам, че не гледам телевизия, която да ме осведомява но сутринта чрез медиите разбрах за това. Ние също сме потресени. Вярвайте ми, вчера говорихме и това беше включено в дневния ред говорихме за причините за крайно десния екстремизъм, който води до престъпления на омразата. Това вече не е език на омразата, а престъпление на омразата. Някои от присъстващите тук се изказаха изключително неприятно. За... Говориха за някаква абсурдна коалиция между левицата и исляма, като пета колона на масовия терор и изнасилванията в Европа. Няма такова нещо. Това е всъщност престъплението. Минута мълчание.